chers collègues, je vous... Mm, mm. Chers collègues, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Notre euh, séance. Обявява заседанието за открито. Това е съвместно заседание между комическата и бюджетната комисия. Бих искал да, искал да попитам дали имате някакви забележки по дневния ред. Да читаме ли, че е прият. Получили сте протоколите от 8 февруари, 13 март, 20 марта и от 23 април. Предполагам, че сте се запознати с тях и ако нямате възражения по тях, ги приемаме. Тази вечер сме се събрали, за да гласуваме доклада за прилагането на ЕФСИ, както и по регламента за ЕФСИ 2. По първия доклад има 195 изменения, 8 становища. По законодателната резолюция ЕФСИ има също доста изменения. Има също становища. Комисията през декември за... излезе с позиция по FC2. За докладчиците ние предлага да одобрим днес в края на гласуването мандат за преговори, за да започне триалог по FC2. Ако този мандат бъде прият, утре ще бъде обявен в пленарна зала в съответствие 109 се от правилника. На 31 май е предвидено гласуването. Ако нямате възражения, до 17 май за мандата ще считаме, че този мандат е одобрен. Ако 42 двама колеги поиска да се гласува, ще се гласува този мандат. Председателския съвет прие тази дерогация на 11 май на своето заседание. Сега по прилагането на FC2 ще бъде гласуван, ако са докладчиците нямат а, нищо за казване, можем да преминем директно към гласуването. Господин Фернандес, господин Булман. Скъпи колеги, да благодаря всички участвали в е, е, тази процедура, тъй като големия брой е, изменения, внесени от е, колегите, е, колеги, които участваха в дискусията. Благодаря на секретарията, на сътрудниците, на, е, както и при FC1. Е, наистина голям работа свършихме, много сложно беше всичко, но аз лично съм удовлетворен и е, трябва да го кажа и от името на Хосе Мануел Фернандес, като са докладчици. Е, е, можахме да разчитаме и е, на така творческия дух, в който протече съвместната ни работа. От внесените изменения става ясно, че максимален брой е, е, инвестиции трябва да е, използваме, за да модернизираме нашата економика и е, нашата, рационализираме нашата администрация, управление, за да е, в името на доброто на европейските граждани. Така че благодаря ви отново и нека да ще взема думата отново при законодателния аспект, е, за да ви съобща какво е становището ни е обсъдено в е, политическата група. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо и на португалски. Бих искал да благодаря От името на двамата са докладчици искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на сътрудниците, на съветниците, на секретарията. Зная, че свършихте огромна работа. Благодаря на всички, които участваха. Ние постигнахме резултат, който е много по-добър, отколкото очаквахме в началото. Има доста компромисни изменения които обобщават желанията, изразени от всички депутати. Освен това има доста отделни изменения, които трябваше да разгледаме и искам да благодаря на всички. От името на колегите аз също искам да ви благодаря и да ви поздравя. Пристъпваме към гласуването но преди това ще направим пробно гласуване. Моля да поставите картите си в апаратите. Ще направим симулация на гласуване. Начало на гласуването. Да, след малко ще ми донесат картата за гласуване. В момента не е в мен. Край на гласуването. Три гласа липсват. Първо ще гласуваме доклада, който се отнася до прилагането на ЕФСИ. Компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Е. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Ф. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Г. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Х. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Компромис и кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис йота, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис К, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Л, кой е за, против, въздържали се, приема се компромис М. Кой е за, против, въздържали се, приема се компромис Н. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис О. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис П. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АУ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Р, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис С, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Т, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АВ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис У, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис В, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис дъбъл В. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Хикс. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Y. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис Z. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АА. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, Б. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А, С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А, Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис А, Е. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АН. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АО. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АП. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 36. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис АК, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АР, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АС, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АФ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГА. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АХ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АИ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АДЖ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АК. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АЛ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АТ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис АМ. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Гласуваме едно и две, Кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение Едно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст отпада. Гласуваме блок от кой е за, против, въздържали се, Приемат се. Изменение второ. Кой е за? Против? Приема се. 9, 10, 11, 12. Анблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. Изменение трето. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение четвърто. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. По становищата. Двадесет и втори параграф на ИТРЕ. Кой е за? Параграф 10 параграф 10 за изключителна компетенция, така че ние няма какво да се произнасяме по него. Няма смисъл да се гласува. Но трябва да гласуваме параграф 22. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 2 на Инта в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Параграф 6 на регионалната комисия. Параграф 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се по целия текст. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 63 за, 10 против, 2 въздържали се. Félicitations à nos rapporteurs. И така, поздравления на докладчиците. Сега предавам председателското място на Роберто. Роберто, благодаря, Жан. Преди да гласуваме за текста по регламента, съдокладчика Булман иска е, думата. Имате я. Благодаря, господин председател. Благодаря от името на колегата и Хо, Хосе Мануел Фернандес. Искам да предам следната, да направя следната декларация. Ние също работихме тук е, много енергично. Е, има един пасаж, в който бихме искали е, управителния съвет, е, the steering board на FC да бъде е, увеличен с една бройка трима члена на комисията, един представител на ЕИБ и още едно лице. И в текста, текста гласи, това лице трябва да бъде номинирано от Европейския парламент ние двамата, но и не само ние, всички политически групи, които участваха в е, е, договарянето на този компромис, е, записват в протокола, че тук не става дума и не трябва да става дума за член на Европейския парламент, а по-скоро за лице, което не е член на парламента, но е номинирано от Европейския парламент, чрез парламента. Това е, е декларацията, която трябва да направя. Е, това в е, последния тур преговори наистина решихме да се запише в протокола именно тази да се впише в протокола тази декларация. Благодаря ви за, за това пояснение. Наистина полезно беше е, това и го вземаме за сведение. Сега отиваме, минаваме е, към гласуване. Изменение 295, 153, 154 са оттеглени е, ще го повторя, когато стигнем до тях. Сега започваме с изменение 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Е, е, отпада. С, е, сега 53 за против въздържали се отпада. Компромис С за против въздържали се приема се. Изменение 153 за против въздържали се приема се 254 извинете за против въздържали се отхвърля се Ample 18 е, отпада, 19 за, против, въздържали се. Да проверим гласувайте сега за МПЛ 19, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис W е, за против въздържали се приема се. Компромис е, И за против въздържали се приема се. Компромис Л за против е, то е оттеглено. Едно от измененията, които ви съобщих, че е оттеглено. И така компромис Л за, против, въздържали се, Приема се компромис F за против, въздържали се. Приема се изменение 321 и МПО 24 за против, въздържали се, отпада. Компромис Хикс за против, въздържали се. Приема се компромис J за против, въздържали се. Приема се изменение 343 за, против, е, изменен, е, е, въздържали се отпада, 346 и Ампъл 28 за, против, въздържали се е, отпада, 357 за, против, въздържали се отхвърля се, и 33 в две части, първата за, против, въздържали се отпада, втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се. Компромис И за, против, въздържали се, приема се. Изменение 401 и 402 за против въздържали се отхвърля се. 403 е, за против въздържали се отпада. Компромис Х за против въздържали се приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Компромис П за, против, въздържали се, приема се. Конт 30 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 456 за, против, въздържали се, отпада. 557 за против въздържали се отпада, 458 за против въздържали се отхвърля се, речи 39 за против въздържали се, е, НП за ли е? Реги 39. No, it's after. My voting list is different. I don't know why. Моя списък за гласуване е различен. Преди 3, 45 е, имам Хреги 39. При мен в моя списък, Да, никой Не? е. Regi 39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 очевидно влиза в друго изменение, така че това е грешка. Значи 30 не вече е обхванато от друг текст. Минаваме на ИТРА 45, за против въздържали се, приема се. Кон 31, за против въздържали се, приема се. Изменение 360, 468, за против и отпада. Компромис е за против. Това беше очевидно. Да проверяваме ли? Значи компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 471 и 2. За, против, въздържали се, при... отхвърля се. 475 за, против, въздържали се. No, why this voting list? Sorry. So I take another voting list, mine as Извинявам се, сега смених си, ме си списъците за гласуване, мой явно е грешен. За, приема се последното преембил на точка 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 54. Странно е, че имаме различни списъци. 54 за. То пада. 57 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, Отхвърля се 61 за, против, въздържали се. Отхвърля се 62 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис АА за против, въздържали се, приема се. АД за против, въздържали се, приема се. АЦ, АБ, АЦ, приема се. АД за против, въздържали се, приема се. А, и Е а, за против, се, приема се. А Ф за против, се, приема се. А Т за против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Компромис АГ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АХ за, против, въздържали се, приема се. Компромис АИ за против въздържали се, приема се. Компромис АДЖ Ай е, за против въздържали се приема се. Изменение 140 за против въздържали се приема се. 145 за против въздържали се отхвърля се. Компромис АК, АК за против въздържали се приема се. 154 е, е, изтегля. Компромис АЛ за против въздържали се приема се. Компромис К за против въздържали се приема се. Компромис АМ за против въздържали се приема се. Компромис АН за против въздържали се приема се. Компромис А за против въздържали се приема се. Компромис е, АО за против въздържали се приема се. Компромис АТ за против въздържали се приема се. А, за против въздържали се приема се. А, Р за против въздържали се приема се. Изменение 214 за против въздържали се отхвърля се. Компромис АС за против въздържали се приема се. Компромис Р за против въздържали се приема се. Компромис Г за против въздържали се приема се. Компромис ю за против въздържали се приема се. Компромис В за против въздържали се приема се. Компромис Б за против въздържали се приема се. Компромис Y за против въздържали се приема се. И сега гласуваме по предложението на комисията в този му коригиран вид с поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. 65 за, 11 против, 2 въздържали се. Сега да гласуваме за решението да започнат междуинституционални е, преговори с е, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 68, 60 срещу 9, е, няма възражали се, приема се доклада, докладчиците, е, поздравления на докладчиците. С такъв е, силен мандат ще сме много убедителни в е, преговорите. Край